So, liebe. И така, скъпи колеги, много ви моля, заемете местата си. Добро утро, скъпи колеги. Надявам се, че всички, които са в залата, включително и преводачите, са прекарали чудесна лятна вакансия и е, са в добро настроение и в е, е, добра кондиция е, след е, отпуската, така че ще трябва е, да е, започнем работа с нови сили. Сега до 9.30 имаме работа, след това започваме с гласуването какви са съобщенията, които искам да направя по точка втора. Имаме двама нови колеги, като съместник членове Жан-Мари Кавала и Юсти Приолис. Много се надявам, че правилно съм произнесъл имената. Да, разбирам, че нещо съм побъркал, но винаги е, има проблеми с е, имената. Е, езиковия режим, с изключение на малтийски, хрватски е, и галски, е, разполагаме с превод на всички езици. И още едно съобщение между е, Комитета на ОНЕ за прилагане на Конвенцията е, за правата на лицата с увреждания е, се води конструктивен диалог на 27 и 28 август тази година е, в е, срещата, която е проведена между съответния комитет на ОНЕ и е, групата на Европейския съюз е, е участвал колегата Адам Коса. Колегата Коса ще ни информира за това, което се е случило. Ще се опитам да бъда кратък. Темата е много сериозна. Нека да започна с факта, че е, има конвенция за правата на е, лицата с е, увреждания. Е, това е много важно. Също времено, нито една от държавите членки, така да се каже, не е страна по конвенцията, но цялата група на държавите членки би трябвало да участва в подписването на конвенцията институциите на Европейския съюз се споразумяха да изработят една рамка за а, начина по който ще се приеме и прилага конвенцията. А, нашият коми... на нашата комисия е водещата комисия. И наред с нашата комисия, комисията Либе и Пети, т.е. комисията за граждански е, права и свободи и за петициите участват също в разговорите с комитета на ОНЕ. През април е, пътувах до Женева, за да участвам в е, диалога по конвенцията. Обяснихме тогава каква ще бъде рамката в която ни е позволено да работим, е, т.е. нашия мандат. И сега е, през е, всъщност и Европейската комисия излезе с съответната презентация по тези въпроси. Ние, след като имахме вече и определени въпроси и отговорите на тези въпроси от страна на институциите. Е, обяснихме всичко на колегите в е, е, рамките на срещата в Женева. Така че е, днес или утре комитетът по конвенцията на ОНЕ ще вземе решение, а ние вече в рамките на нашата представителна група с участието на колеги от трите комисии, които споменах, ще разгледаме решението на комитета и ще видим дали е, е, приемаме всичко. Естествено, економиите е, в резултат на финансовата е, криза, кон, е, структурните фондове, които би трябвало до голяма степен да отговарят на изискванията в условията на криза и прилагането на всички тези необходими мерки и изпълнението на действията, които са свързани с законодателството за лицата с увреждания и най-вече за достъпа на тези лица до процеса на създаване на това законодателство ще бъдат обсъдени днес и утре, какви са ограниченията, какви са в крайна сметка исканията, естествено във връзка с отпуска по майчинство или бащинство и много други въпроси ще бъдат засегнати, които са пряко свързани с общия пакет на правата на лицата на за които става дума. Естествено, е, Европейската комисия също ще е, следи дали се движим в очертаната от нея рамка. Комитетът е, в Женева междувременно вече много прецизно също е информиран за рамката. Имаше, ако се изпомняте, една резолюция на парламента, приета по време на пленарната сесия в май. И освен това ще работим и по доклад за прилагането на Конвенцията на ОНЕ за правата на лицата с увреждания. Ние е, ще участваме много-много активно е, като водеща комисия. През септември ще се съберем и в рамките на мрежата, е, свързана с е, е, мобилността, а тя е свързана в крайна сметка и с правата на лицата с увреждания. Девет комисии ще бъдат представени. Благодаря на колегата Коза за тази информация. По трета точка, Европейска мрежа на службите по заетостта, достъп на работниците до услуги за мобилност и по-нататъчно интегриране на пазарите на труда, трябва да ви информирам, че на 23 юни всъщност приехме е, вече доклада на колегата Бекер, който е нашия докладчик и тогава му е, предоставихме и мандат, одобрихме един мандат за преговори в рамките на този мандат е, на 15 е, юли се е провела и първата среща е, в рамките на трилога. Той диалогът е започнал успешно. Няма да се спирам на повече детайли, тъй като ще дам думата на колегата Бекер. Той всъщност ще ни разкаже детайлно. Благодаря. Радвам се, че е, нашият е, председател сега е, влиза в своята роля и за нас това е. Радвам се много, че започваме работа, че нашия председател е тук и наистина е важно в момента да имаме един успешен процес. Вчера имахме първията тристранна среща и установихме процедура, съгласно която ще бъдат поставени на първо място отделните членове и след това съображението от преамбюла. Що се отнася до членовете, до материално-правната част, ние сме постигнали значителен напредък, най-вече във връзка с структурата на мрежата ЕОРЕС. Има комплексни структури, има Европейско координационно бюро, Национално координационно бюро и също така възниква въпроса за предпочитаната роля на публичните услуги за заетост и се поставя непрекъснато въпроса за ролята на частния сектор, на неправителствените организации. Всичко това прави една комплексна дискусия. Ние обаче към настоящия момент вече можем да кажем, че сме постигнали съгласие по отношение на текста, на отделните формулировки. Има още важни неща, които трябва да бъдат е, свършени. Имам предвид установяване на ролята на социалните партньори. Тук нямаме противоречия, става дума по-скоро за технически детайли, така че ние стъпка по стъпка успяхме да постигнем тези резултати. До сега няма някакви особени проблеми. Виждам, че в случая е важно да имаме конструктивна, положителна атмосфера от страна на съвета и комисията. Нямаме никакви емоционални бариери с тях и искам да използвам възможността да изкажа благодарност, защото наистина никак не е маловажно, че имаме суверен председател. Барбара и всички останали от секретарията ни оказват неоценима помощ, нашата правна служба, Марио, Имам предвид, работи много ефективно и разбира се, много добро е сътрудничеството с докладчиците в Сянка и техните сътрудници. Надявам се, че не ви досаждам с тези детайли, но все пак трябва да се каже, че нещата вървят добре. Благодаря, колега Бекър. Наистина много добре звучи всичко, което казвате и ви пожелавам успех в по-нататъчния ход на преговорите. Така, виждам, че доста бързо напредваме. Предвидено е гласуване за 9 часа и 30 минути. Ние доста силно натиснахме педала на гъста, така че сега би трябвало да предвидим малка почивка. Аз обаче съм сигурен, че има наистина потребно сред вас да разкажете как сте прекарали вакансията, така че в тези 15 минути ще имате възможност да го направите.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 колеги, Уважаеми колеги, преминаваме към гласуване на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2016 година, поне в онази част, която нашата комисия трябва да оценява и по която трябва да предлага консултантски съвети. Имаме много изменения за гласуване. Сега започваме с гласуването на тези изменения. Сега. Изменение 62, 38. Гласуваме с дигане на ръка. Благодаря. Против. С това 62 38 се отменя. Сега 62 32 за, против, въздържали се. Приема се. 62 39 за, против, въздържали се. Отхвърля се. 62 45 Благодаря против, приема се. 6200 за, против, приема се. Нека да проверим обаче чрез електронно гласуване. Гласуваме електронно по 6200. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. 22 гласа за, 17 против. Приема се. 62, 46 за, против, казах 62-46. Мисля, че е съвсем ясно. Значи, още веднъж 62-46 за, против, отхвърля се. 62-40 за, против, приема се. 6201 за, против, приема се. 6202 за, против, въздържали се, приема се. 6233 за, против, приема се, 62, 42, за, против, въздържали се, отхвърля се. 62, 43, за, против, въздържали се. Нека да проверим чрез електронно гласуване. 62-43. Гласуваха ли всички? Приема се. След това 62-48 за. Против. Отхвърля се. 62-49 за. Против. Отхвърля се. С ясно мнозинство. 62-34. Dagegen. Да, против. Въздържали се. Приема се. 62-50 за. Против. Отхвърля се. 62-03 за. Против. Въздържали се. Приема се. След това 62-51 и 62-52 опадат и стигаме до 62-35 за, против. Приема се. 62-53 и 62-54. Те са идентични. Гласуваме заедно за, против. И двете изменения се отхвърлят. Нека да проверим обаче чрез електронно гласуване по 62 53 и 62 54. Моля. Само искам да кажа, че един от депутатите няма карта и трябва да го броите допълнително, плюс или минус към гласуването. Да, можем, можем да преброим. Да, ще наблюдаваме, но много моля, вдигайте високо ръка, за да можем ясно да преброим. Установяваме, че социалистите имат един в повече. Кой uh, доброволно ще се откаже от uh, групата на социалисти или пък вие ще трябва да решите. Юта, ти явно имаш един играч в повече. Добре, сега мисля, че нещата са в ред. Има ли някакви други осложнения? Не. Значи започваме. Прияти са 62 53-54 с един глас повече. Сега 62-55 за, против. Извинете, поправя се председателят. Сега сме при 62-56. Само при uh, remarks, при бележките за, против, отхвърля се. Сега, 6205 за, против, отхвърля се. 6257 за, против, Отхвърля се. 62-58 за. Против. Да проверим, че е с електронно гласуване. Гласуваме по 62-58. Има един глас повече при социалистите. Да, сега вече нещата са добра. Приема се 62-58. Сега стигаме до 62-60. За. Против. Приема се. 62-60 бележките. За, против, въздържали се. Приема се. 62-62. За, против. Нека да проверим, че с електронно гласуваме. Гласуваме по 62-62. Гласуваха ли всички? Приема се. Шестдесет за. Против. Трудно е, така че ще проверим с електронно гласуване. Гласуваме по 6207. Гласуваха ли всички? Отхвърля се. 62-63 за. Против. Отхвърля се с ясно мнозинство. 62-64 за. Против. Също се отхвърля.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 Значи 62-65 за. Против. Приема се. 62-66 за. Против. Отхвърля се. 62-67 за. Против. Също се отхвърля. 62-67 Remarks за, против, отхвърлят се също, 62, 68 за, против, приема се, 62, 69 за, против, приема се, 62, 70 също не трябва да гласуваме по него. 62-71 за.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 Установихме току-що, че има грешка в списъка за гласуване 6271. Трябва да има указанието, което е сложено към 6270, което означава, че 6272 е, е, отпада, ако бъдат е, приети 6269 и 6270. Така, сега е, стигаме до 62-72 за, против. Нека да проверим, че с електронно гласуване. Гласуваха ли всички? Четиресет за, девет против. Нещо, като че ли днес е, не виждам добре. Така, 6208 за. Против. Приема се. Нека да проверим или не. Шестдесет и две седемдесет и седем. Кой е за? против, приема се, 6278, за, против, също се приема, 6279 за, против, мисля, че се приема, да. 6210 за, против, отхвърля се. 6280 за, против, отхвърля се. Нека да проверим чрез електронно гласуване по 6280. Гласуваха ли всички? Отхвърля се. Шестдесет и две единайсет за. Против. Отхвърля се. 62-81 за. Против. Отхвърля се. 62-12 за. Против също се отхвърля. 62-82 за. Против. Нека да проверим, че с електронно гласуване. Гласуваха ли всички? Отхвърля се. 62-13 за против отхвърля се 62-83 за против приема се 62 84 за против отхвърля се 62-84 бележките за против отхвърля се Нека да проверим чрез електронно гласуване 62-84 Remarks. Гласуваха ли всички? Отхвърля се. Шестдесет и за. Против. Отхвърля се. 62-15 за. Против. Отхвърля се. 62-16 за. Против. Das ist angenommen. 62-17 за. Против. Нека да проверим чрез електронно гласуване по 62-17. да, съвсем ясен резултат, обаче много ви моля, след като вече сте се върнали от отпуска, вдигайте по-високо ръка, за да мога да ви виждам. Това се отнася за консерваторите най-вече в случая. 62-86 за, против. Отхвърля се. 62-18 за, против. тук е малко трудно, така че нека да гласуваме електронно по 6218. Съвсем ясно против. Ако ускоря темпото на гласуването, просто няма да мога да преброя кой е за и кой е против. Нека обаче да пробваме. Е, много ви моля да няма протести от залата. Моля. Аз мисля, че вие много принципно подхождате, обаче нашите координатори от е, социалистите е, също гласуват. Става дума за две големи политически групи. Е съвсем ясно как се очертава вота. Аз мисля, че вие правите много внимателно всичко и е, тъй като в бъдеще обаче имаме доста гласуване, е, може би ще трябва да се ускори темпото. Аз е, си отбелязвам вашия коментар, гарантирам ви, че мога и по-бързо да проведа гласуването. 62-87 за. Против. Отхвърля се 62-19 за. Против. Отхвърля се 62-20 за. Против. Отхвърля се 62-21 за. Против. Да проверим, че с електронно гласуване гласуваме по 62-21. Благодаря. Гласуваха ли всички? Отхвърля се с един глас. Дори и да се прибави е, този глас. 62-22 е, за. Против Нека да проверим, че с електронно гласуване 62-22. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Значи равен брой е, гласове за и против отхвърля се, а всъщност трябва да добавим и този глас, така че се приема. 62-22 се приема с 25 на 24. Така, сега преминаваме към компромис 2. Е, всъщност поправя се председателят. Компромис 62-95 за, против. Приема се. След това 62-24 за, против. Отхвърля се. 62-25 за. Против. Аз мисля, че се приема. Нека обаче да проверим чрез електронно гласуване 62-25. Гласуваха ли всички? Отхвърля се. 62-26 за. Против. Отхвърля се. 62-27 за. Против. Отхвърля се също. 62-89 за. Против. Приема се. 62-28 за. А, извинете, извинете, отпада. Стигаме до компромис 62-94 за. Против. Приема се. 62-91 за. Против. Приема се. 62-30 за. Против. Приема се. 62-92 Figures за. Против. Отхвърля се. 62-92 Remarks за. Против. Отхвърля се. 62-31 за против приема се 62-93 за против приема се сега гласуваме няма да има гласуване по целия доклад. Ние ще съобщим резултата от вота на водещата комисия, така както решихме днес. С това приключваме работата по дневния ред на Комисията по заетост. Благодаря на всички, които участваха. Ще се видим отново на 15 септември от 9.30 до 12.30 и от 15 до 18.30 часа. Пожелавам на всички приятен ден и успех!